Alors, mesdames et messieurs, monsieur... И така, дами и господа, господин комисар Пибалкс, драги колеги. Благодаря ви тихо да заемете местата си и от името на Комисията за развитие и подкомисията човешки права на Европейския парламент ви пожелавам добре дошли на тази интерпарламентарна среща с националните парламенти е, което ще третира въпросите, свързани с пазване на изискването за правата на човека в политиката на развитие. Сега, малко информация. Имате такива сини листа. Ние нямаме навик да работим с тях, но в тях трябва да се запишете, ако искате думата. Тъй като нямахме време да ви предупредим по-рано, ще действаме последния начин. Ако искате думата, Дигате ръка просто. Ако искате да дадете тези, предадете на секретарията тези листа, нещо официално, но ние не бяхме запознати с него, така че в нашата комисия никога не сме попълвали подобни сини листчета. така че или предавате този лист, или вдигате просто ръка. И така, за тези, които не ме познават, аз съм Мишел Штрифлер – първи заместник председател на Комисията по развитие на Европейския парламент и с, с голяма чест ще съпредседателствам на тази това заседание с колегата Барбара Шабилер, подпредседател на подкомисията права на човека. Председател, извинете. Привесвам с добре дошли делегациите на националните парламенти, които присъстват тук – Надявам се, че днес, днешната дискусия ще допринесе за по-доброто ни взаимно опознаване, за по-добро сътрудничество между нашите институции и, ако е възможно, за по-добра приемственост и съгласуване на националните политики и европейските политики в материята, нашата компетентност. И така на две части ще бъде разделена, разделено заседанието. Първата част на дискусиите се отнася до това дали критериите, свързани с спазване на правата на човека, представляват пречка за намаляването на бедността. А, втората тема е възможно ли критериите за спазване на правата на човека да бъдат ефективни среда с множество донори. И а, е, освен това имаме и а, е, още допълнителна а, е, дискусия. Но нека да приветстваме първо Андрес Спиебалкс, който ще представи гледната точка на комисията по днешните теми. Господин Пибалкс, имате думата. Но първо му поднесете кафе, разбира се. Благодаря, благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти, много ми е приятно, че днес съм тук в Европейския парламент, който поде инициативата за междупарламентарното изслушване по тази изключително важна тема на европейската политика за години напред. Още в самото начало може би ще е най-добре да цитирам доклада на ООН, в който се казва следното. Хуманността е присъща на човечеството, но човечеството не може да се развива без сигурност. А тази сигурност не може да се постигне без зачитане на правата на човека. Следователно, не може да има политика на развитие на Европейския съюз без сигурност, сигурност без развитие и нито едното, нито другото, ако не се вкоренят дълбоко правата на човека в нашия подход към развитието. Не е ли вече време да отдадем дължимото на правата на човека и те да заемат центъра на нашата политика – Тъкмо това възнамеряваме да направим с нашата визия, формулирана чрез е, документа за политиката за развитие на Европейската комисия, озаглавен програма за е, промяна. Целта е намаляване на бедността чрез зачитане на правата на човека, добро управление, обръща внимание на доброто, устойчиво развитие в развиващите се страни и същевременно обръща внимание на ресурсите. Европейските ресурси трябва да бъдат насочени там, където са най-нужни, там, където ще окажат най-голямо въздействие. И кой по-добре може да разбере и прегърне тази идея – ако не вие, защото в областта на демокрацията и а, развитието вашият принос е огромен. Това не е романтично виждане а, на концепцията за правата на човека. Съвсем прагматичен е подходът и той е свързан с определени критерии и изисквания. Като имам предвид неодавнашните развития в Северна в Африка, демокрацията и доброто управление и правата на човека ще имат още по-голяма тежест в определянето на средствата, които трябва да бъдат отпуснати. Арабската пролет имаше отзвук в целия свят и младежите в арабските страни бяха насърчени да излязат напред. Но там се постави въпроса за съотношението между стабилност и права на човека. Преди да продължа с следващата тема, искам да подчертая дебело, че условията не са претекст за бавене на помощта нуждаещите се няма да загубят помощта, която е предвидена за тях. И същевременно капацитетът и ангажираността на а, държавата, която получава помощите, ще има значение най-вече в посока на зачитането на правата на човека и доброто управление. На второ място – ние не получаваме никого. Ние сме в равноправно партньорство на основата на общо споделени цели и ценности. Трето, често преувеличаваме какво може да бъде постигнато краткосрочно. И също така системно подценяваме възможностите да постигнем дългосрочни резултати. Европейския съюз никога няма да бъде безразличен към посегателствата срещу правата на човека. Между превентивните мерки и последващите мерки в нашата външна политика винаги ще има уравновесеност. Необходимният комплексен подход, когато говорим за нарушенията на правата на човека. Ще изброя четири от тях. Първите три са политически диалог, финансово и техническо сътрудничество за е, отстояване на правата на човека и ограничителни мерки. Това ще доведе до последователност в нашите действия. И така първото измерение. Политическият диалог с страните партньори има първостепенно значение – за правата на човека, демократичните принципи, доброто управление и върховенството а, на закона да се утвърждават а, в съответните страни. Имаме изчерпателен списък от форми, структуриран диалог, консултации, диалог при необходимост, консултации при необходимост, диалог на основата на споразумения – за да бъде ефективен, политическия диалог трябва да бъде редовен, системен и приобщаващ гражданското общество. Всъщност, този ангажимент може да се намери в плана за действие за равенство между мъжете и жените, прият от съвета през юни 2010 година. 50% от политическия диалог на местно равнище, съгласно тази програма за действие, трябва да отразява изискването за равенство между мъжете и жените. Второто измерение действия при нарушение и права на човека са, разбира се, мерки, до които прибягваме в крайност. Ограничителните мерки се прилагат само когато станат крайни, крайно необходими. И винаги трябва да се преценява какво е положението на засегнатото население. Ще ви дам един пример. Няма защо да коментираме в какво състояние са правата на човека в Зимбабве. В резултат на това в определен момент а, беше а, спряна помощта за а, Зимбабве с изключение на хуманитарната помощ в връзка с глобалното споразумение, което беше постигнато за Зимбабве. Иначе казано, решението не беше взето против зимбабвийския народ. О, не продължи хуманитарната помощ и изпълнението на проекти в социалната област също продължи продължи подкрепата на усилията на неправителствения сектор за демократизация и права на човека. Иначе казано, ограничителните мерки не бива да засегнат помощта ни за хората по места. И така стигам до третото измерение – нашата помощ. Всички инструменти за сътрудничество подкрепят структурните реформи и демократичното управление – чрез тях ние предоставяме подкрепа и за укрепване на институционалния капацитет на правозащитни организации и субекти, обучение, информационни кампании и изграждане на мрежи. Също така имаме Европейския инструмент за демокрация и правата на човека в ситуации, които се преценяват като деликатни и в страни с ограничено или силно свито пространство за извъндържавни субекти. Когато се прекратяват а, взаимоотношенията с държавата а, домакин, а, това се изразява в действията по това измерение, като настояваме за процесите на демократизация и гарантиране на правата на човека на обезправените групи. По такъв начин успяваме да реабилитираме а, пострадалите или понякога просто физически да ги опазим, да ги извадим от опасността. Изключително много се гордея с тези наши усилия и постижения. Сигурна съм, че вие споделяте тази гордост. Но това не е достатъчно. Ние можем да направим много повече – Промените изискват от нас да издигнем сътрудничеството си до изискванията за демократично бъдеще на нашите страни партньори. Аз добре знам от личния си опит какво означава да живееш в държава, в която са потъпкани правата на човека и основните свободи. Ето защо всяка помощ, която се е, възприема като насочена към други цели е дълбоко погрешна. Правим преглед на новите финансови перспективи и това ни дава уникална възможност да вградим правата на човека и демокрацията още по-дълбоко в нашата практика. Този а, е, приоритет е съзвучен с програмата ни за промяна. Имам предвид не само инструментариума, с който разполагаме за всекидневната си практика. Подкрепата от бюджета добре иллюстрира какъв е нашият подход. Той ни дава възможност да постигнем най-важните цели с страните партньори и да се ангажираме в политически диалог със съответното правителство правата на човека ще бъдат основно съображение, когато анализираме а, държавата партньор и преценяваме дали а, тя е подходяща за бюджетна помощ. Тези три измерения ни помагат да вървим уверено напред. Но, както казах, необходимо е по-голям спойка да постигнем между политическия диалог и програмите за сътрудничество с трети страни. Затова тук идва четвъртото измерение, което споменах бегло в началото. Последователност на действията. Много можем да направим, за да го реализираме. Ето четири пункта, по които можем да вървим. Напред. Първо, трябва да прилагаме стратегически подход към различните финансови инструменти на Европейския съюз и да ги прилагаме системно – започвайки още с фазата на програмиране. Второ, стратегиите за добро управление и зачитане на правата на а, човека, изготвяни от делегациите а, на Европейския съюз, успоредно с съответните правителства, могат да допълнят ангажиментите, които поема страната и механизма за наблюдение на а, тяхната работа в областта на правата на човека. Трето, на Общо събрание на ООН е, правата на човека са важна точка от дневния ред. Същото въжи и за други международни организации и големи донори. Четвърто, Европейския съюз е важен външно-политически субект на международната е, сцена и със своя авторитет може да работи за утвърждаване на правата на човека. Така държавите членки Европейския съюз като цяло трябва да се активизират, за да настояват за зачитане на е, правата на човека в международен план. Уважаеми госпожи и господа, не обичам думите условия, изисквания, защото в края на краищата ние трябва да подкрепяме хора, които се нуждаят от нашата помощ. От хора, които искат да се изтръгнат от бедността. Но така или иначе е невъзможно да не настояваме за правата на човека. Ако наричате това изискване, аз го приемам. Благодаря. Благодаря много, господин Пивакс. Искам да благодаря също така на господин комисаря и на господин Фернандес Шоу, които предложиха гледните точки на техните институции. Моля да ме извините, всъщност господин Фернандес Шоу ще представи гледната точка на Европейската служба за външна дейност. Имате думата, господин Фернандес. Благодаря много. От името на върховния представител баронеса Аштън ще се опитам да дам позицията на Европейската служба за външна дейност. Да се изкаже след комисария не е лесно никога. Мисля, че той красноречиво представи всъщност повечето от аргументите, които аз ще представя. Нека да подчертая част от тези елементи, и най-вече връзката между развитието и човешките права и защо трябва да работим заедно в областта на политиката по развитие и защо трябва да включваме в нея човешките права, иначе тази политика въобще няма да се осъществи. Всъщност, заглавието на дебата изглежда загапа по някакъв начин, че човешките права и помощта за развитие някак си се противопоставят една на друга. Аз не съм сигурен, че това е така. Аз мисля, че Европейския съюз се опитва да работи и за развитието, и за защитата на човешките права. И това казва Лисабонския договор. Лисабонския договор създава Европейската служба за външна дейност и той казва, че това са приоритети в външната политика на Европейския съюз и те са равнопоставени, поне според мен. Така че е трудно да се работи, когато се опитваме да намекнем, че тези два елемента се противопоставят един на друг. Това не е така. Нека да подчертая този принцип на интелигентните условия, за които говори комисарят току-що. Има много което можем да постигнем в рамките на стратегията за защитата на човешките права в областта на развитието. Трябва обаче да се откажем от идеята, че стандартите в областта на защитата на човешките права и а, развитието по някакъв начин си противоречат. Нека да не плаваме по този път. Е, в Европа ние се опитваме да вървим точно в обратната посока, именно, че а, двата елемента се а, подкрепят, допълват както подчерта и комисаря. Второто нещо, което искам да кажа е свързано с последователността, с цялостния характер на нашите действия. Сега се опитваме да се уверим, че всички наши външни политики са последователни и преследват едни и същи цели. И отново ви казвам, всичко е включено в едно място. Е, и намаляване на бедността, и защита на човешките права, тъй като тези две направления всъщност е, са е, заедно в постигането на една и съща цел. 40 различни диалога водим в момента в областта на защита на човешките права. Работим с стратегии за страните от третия свят, изготвяме и много национална рамка, както каза комисарят току-що. Така че в рамките на следващата многогодишна финансова рамка по силата на Лисабонския договор ще се опитаме да постигнем тази последователност по отношение на, на нашата външна политика. Службата за външна дейност работи заедно с Катрин Наштан, с комисаря Пибалкс. Генералната дирекция на комисията и службата за външна дейност ще комбинират своите усилия, за да гарантират тази последователност както по отношение на човешките права, така и по отношение на развитието. И всъщност искам да подчертая това, което каза комисаря Пил Бакс, политическия диалог. Това е дипломатически инструмент, с който Европейския съюз да сполага и този инструмент трябва да се използва ясно и категорично, за да преследваме защитата на, на човешките права, да я търсим по някакъв начин. По отношение на така наречената интелигентна обословеност или интелигентни условия, трябва да работим възоснова на тези четири критерия, които вие споменахте, но нека да подчертая един конкретен елемент, по който вероятно ще говорим малко по-късно днес след обед. Радвам се, че тук има представители на националните парламенти. За какво говоря всъщност? Говоря за новия свят, за новите донори, за, за новите заинтересовани лица. И всъщност Европейския съюз и държавите членки тук трябва да играят ключова роля. Заедно с комисията ние работим по отношение на едно съвместно програмиране. Работим и с държавите членки за изготвяне на съвместни подходи по отношение на третите страни. Появяват се нови донори, нови заинтересовани лица и ние трябва по някакъв начин да координираме цялата тази дейност. Колкото по-обединен е Европейския съюз, толкова по-ясно ще представим нашето послание. А то е ясно. И по двете теми. Но понякога, като че ли говорим за, с, с различен глас. Ето защо всички страни е, в Европейския съюз, е, неговите структури, държавите членки трябва да работят заедно, за да е, създадем онова впечатление сред останалите, което искаме всъщност да създадем. И ако работим заедно, това ще стане всъщност. Това е най-доброто обвързване на, на условията за развитие и защита на човешките права. Обвързване, за което говорим. Има и други е, подобни е, срещи и се радвам, че парламента сега обединява заседанията на Комисията по развитие и подкомисията по защита на човешките права. Е, би трябвало да се опитаме в рамките на тези две комисии да разгледаме от една и съща гледна точка тези две теми и да работим заедно за насърчаването на демокрацията и защитата на човешките права, както и за насърчаване на развитието. И в този е, е, ред на мисли искам да приключа с една благодарност за това, че поканихте Европейската служба за външна дейност. Госпожа Аштан, за съжаление, не можа да дойде, но е, съм сигурен, че ще следваме този подход и по двете направления развитието и човешките права. И ще работим заедно. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря отново на господин комисар и на господин Фернандес Шоу за това, че участват в нашето заседание. Благодаря им за изказването, което представиха с гледната точка на съответните им институции. И така, след този увод, направен от комисията, от службата за външна дейност, преминаваме към първата част на нашата дискусия, която ще третира въпроса дали наистина изискването да се спазват правата на човека е, е пречка за намаляване на бедността. Все по-голям консенсус има по едно развитие, което отчита спазването на правата на човека, като ние имаме предвид не само гражданските и политическите, но и економическите и социални права, които се смятат за права на човека – и така повечето от споразуменията за сътрудничество на ЕС с трети страни, които третират въпроси, свързани с финансова подкрепа, изискват съответната държава да спазва основните човешки права. Трябва да се избегне легитимирането на е, даден режим чрез предоставената помощ. Това са аргументите на някои но в крайна сметка най-бедните страдат, а не елита или най-богатите. Именно заради това се стигна до понятието целенасочени или интелигентни санкции – е, санкции, които е, трябва да се прилагат на конкретни, спрямо конкретни лица, политическия или економически елит или специфични економически е, отрасли в съответните е, страни, които нарушават правата на човека. Призовавам ви да започнем дискусия и размишление и по други въпроси, а е, именно как да предоставяме помощ в най-уязвимите сектори в страните, които в които въпросът с правата на човека е деликатен, меко казано, и а, е, дали не трябва да се а, е, изостави това обвързване на помощта за развитие с а, е, спазването на правата на човека, а, за да а, не се. А, да не се на най-бедните. Вероятно трябва да се предвидат и насърчителни мерки, стимули, така че да се спазват основните човешки права, без това да пречи на развитието на съответната страна. Тъй като тук имаме участници от Европейския парламент и от националните парламенти, ще можем да проведем това размишление, тази дискусия за това как може най-добре да се осъществи прилагането, надзора и оценките, свързани с клаузите за спазване на правата на човека. Така че да се осъществи едно последователно на национално и европейско ниво прилагане на тези критерии, свързани с спазването на правата на човека. Това са все безкрайно интересни въпроси и а, е, ви давам думата, за да открием дискусията. Ще дам думата а, е, на двама депутати от а, е, Национални парламент а, за един а, член на Европарламента, като времето за изказване е ограничено а, на 5 минути. Обикновено ние се ползваме с много по-малко време за изказване. Във всички случаи, след изтичане на петата минута, ще прекъсвам микрофоните. Госпожа Грес е първа желаща да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че организирахте това заседание. Наистина то е много важно. Смятам, че всички споделяме е, идеята за отговорността на парламента за това да се спазват основните човешки права. Има законодателство. Във всички споразумения има такава клауза, свързана с правата на човека. И е, господин комисаря ясно обясни преди малко, че е, в крайна сметка последиците винаги са е, за сметка на най-бедните слоеве. Но смятам, че тези клаузи са необходими, но не и достатъчни. И според мен е, трябва да се въведат ясни механизми. На второ място да се въведат е, процедури за, консулти... Е, за допитване, а не да гледаме само отстрани как се спазват тези права. Но искам да подчертая нещо, което, един въпрос, който не беше повдигнат, а именно въпросът с социалните права, еманация на правата на човека. Установявам, че тук се прилага двоен аршин. От една страна има търговски правила, с, с е, задължителна е, сила, например достъп е, до европейския пазар се забранява, и това беше подчертано от господин комисаря, на тези, които не са подписали споразуменията за сътрудничество и партньорство. Освен това, трябва да се се въвежда в рамките на СТО а, такива клаузи, а, което всъщност се проява на патернализъм, а, скрит протекционизъм. Но независимо от доклада, който беше гласуван, социалната отговорност на предприятията се извършва, продължава да се извършва на доброволен принцип. И на трето място има санкции, но не се проследява тяхното прилагане, още повече с съобразно правилата на МОД. Как комисията е, възнамерява да осъществи действителното прилагане на задължителни социални норми, така че е, да бъдат спазвани правата на човека и да се прилагат също така и правилата на МОД, да се осъществява един действителен контрол. Благодаря. А сега ще дам думата на господин Стаменов. Може би не произнесах правилно това име. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, поставянето на индивида, неговите права и достоинство в центъра на политиката е значима и естествена последица от Втората световна война. Приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на Организацията на Обединените нации на 10 декември 1948 г. дава единствено възможния политически инструмент за умиротворяване на човечеството след този гигантски конфликт. Чест прави на тогаващите световни лидери за това прозрение, за решението им да погледнат към индивида като най-важния субект на политиката. Не съществува държава на територията на Европа и в частност в Европейския съюз, в чието основен закон материята, касаеща човешките права, да не е добре развита. За съжаление, дадените на индивида права, макар и добре разписани, в преобладаващата си част нямат задължителен характер. Спорно е дали сегашната регламентация пречи или само не способства за намаляване социалните различия между хората и премахване на бедността. Едва ли има някаква полза от дискусия по тези въпроси. По-важно е да се търсят и открият нови политики, които дават достатъчно гаранции срещу недоимъка. Това се отнася както за националните, така и за законодателствата на Европейския съюз в сферата на социалната политика. Безспорно е назряла необходимостта от намиране на способи за повишаване на ниските стандарти на територията на Европейския съюз и намаляване разликите между тях и най-високите такива. Въз основата на изработването на такива политики трябва да, за, да залегне спазването на човешките права и защита достоинствата на личността. Създаването на условия за достоен живот на всички европейски граждани е най-солидната гаранция за стабилността на Европейската общност Очевидно е, че в основата както на вътрешните, така и на международните конфликти стои социалното неравенство, противопоставянето на бедни срещу богати, липсата на достатъчно възможности за реализация пред различните обществени прослойки. Повече човеколюбие, по-голяма социална ангажираност и справедливост трябва да съпътстват разпределянето на средствата както на национално, така и на европейски ниво, защото бедността е много лош съветник. Благодаря ви. Merci beaucoup. Благодаря ви много. А, да, малко се забавяме, защото изчакваме превода. Сега, господин Кашман, 5 минути максимум, нали? Разбира се, още по-добре, ако се вместите в 3 минути. Благодаря, господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Говоря като докладчик а, на парламента по актуализираното споразумение от Котону. Чухме и комисария, и Европейската служба по външни действия, и те породиха у мен въпроси, но ми позволете някои кратки бележки. Ако условията се отразяват неблагоприятно на намаляването на бедността, то тогава как ги отстояваме? Нека да вземем страните от а, Африка, Тихоокеанския басейн и Карибите, защото именно те са в обхвата на споразумението от Котону. Недопускането на дискриминация по признака сексуална ориентация – 49 от 79 държави в региона са криминализирали хомосексуализма. В някои страни а, има до 14 години лишаване от свобода за хомосексуализъм или още по-тежки наказания. Страните от този регион опорито отказват да бъде обсъждан проблема. Какво излиза? беззъби споразумения, като споразумението от Кутоно, въпреки отлагателната клауза, свързана с правата на човека. Говори се тук за изграждане на капацитет, но в тези страни има организации, които се борят за правата на жените, работят по места, отстояват правата на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални. И се сблъскват с огромни пречки. Въпросът ми е, какво можем да направим? когато не се приема този натиск, маркари на основата на равнопар... равноправно партньорство от наша страна, какво ще направим с прегледа на споразумението от Котоно? Аз мисля, че е, тук представителите на Европейската комисия се развеселяват. Никак не е смешно, искам да ви кажа. Както е, каза и преждеговорившият, индивидът трябва да е в центъра на е, нашата политика. И това е съвсем правилно защото а, ние подкопаваме устоите на човешките права и така застрашаваме самите себе си. Ако няма права на човека, ако няма основни граждански права, ако ние непрекъснато не укрепваме Европейската конвенция за правата на човека, ние се връщаме назад, ние ставаме чиста економическа общност, която отгоре на всичко се проваля. И нищо друго не остава. Ние трябва да отстояваме ценности преди всичко. И в заключение искам да кажа следното. Ако страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн не променят нещо, може би ще трябва да се споразумеем с големите донори по този въпрос. Сега и няколко думи за западния а, бряг и ивицата Газа. Там основни човешки права са отказани на местното население. Имаме търговско споразумение с Израел и само веднъж Европейския парламент призова за а, временно прекратяване на неговото изпълнение заради нарушаване на правата на човека. Но и това не постигна нищо, защото съветът отказа да го прекрати временно ние не гледаме сериозно на собствените си споразумения. Когато става дума за права на човека, за обикновени мъже и жени, преследвани и наказвани, просто защото живеят в такава страна и защото са различни, а тяхното различие е неприемливо за правителствата. Моля и комисията, и Европейската служба за външни действия да ми отговори. Какво ще правим? Благодаря. Благодаря, благодаря, господин Кашман. И аз исках думата. Но това, което ще кажа, ще продължи това, което господин Кашман каза, но ще бъда по-кратка, защото основното беше казано и то добре. Искам да подчертая това, което каза господин Пибалкс. Не е пречка спазването, изискването да се спазват правата на човека. Не трябва да смесваме хуманитарната сфера с развитието. Е, защото винаги дължим хуманитарна е, помощ на е, тези, които са в най-уязвимо положение. А изискването за спазване на човешките права всъщност се отнася до тези до елита. Аз съм, бях в Уганда и знаете, че там хомосексуалните са осъждани на смърт. И там се казва, че ако сте родители, не трябва да раждате хомосексуални деца. А, а ако а, това се случи, отивате в затвора. Аз не намирам, че това днес е а, нормално а, и не намирам за нормално да се дават пари на тези държави. Държави а, като а, Германия и Англия блокират а, това изискване, но в Киншаса Бях в Киво преди това, там жените са изнасилвани. Това е нещо толкова естествено, като да отидеш да си купиш хляб. И след тези три дни, които прекарах в Киво, после отидох в Киншаса на среща на страните АКТБ, никой не говори за това. Аз се изказах по този въпрос и е, почти е, е, всички ме обвиниха, че съм лъжкиня. А аз видях това с очите си. Днес провежда много заседания в мой избирателен район с различни НПО-та, организации и искам да ви кажа, дами и господа от комисията, че френските и европейски граждани, защото не само във Франция става това, а, наистина им е дошло до гуша. Те не разбират а, при кризата, която преживяваме днес и тези граждани не разбират защо продължаваме да даваме пари за развитие на държави от АКТБ, които не спазват минималните човешки права. Това продължава от години но днес нещата вече се променят, светът се променя. И гражданите не са само блещи агънца, които сляпо се доверяват на всички. Днес вече е време да кажем стоп, да сложим край на това. За това искам да запитам как ще се прилага изискването за спазването на правата на човека в тези държави, които не ги спазват. И когато се споменаха тук критериите за правата на човека, има права на човека и точка. Тези държави трябва да е, научат какво обхваща това понятие. И това е моето послание на комисията. Стига толкова. Благодаря ви много. Сега Госпожа Бейс, моля да ме извините, ако не произнасям правилно имената ви. Госпожа Бейс, не знам къде седи тя. Парламент национал autrichien. Австрийския парламент или Байзе. А, ба, alors А, Байер. Е, да, аз съм от Елзас и би трябвало да мога правилно да прочета вашето име. Много ви благодаря. Нека да направя няколко коментара от общ характер в началото. Не съм сигурна дали имаме общо определение за човешките права, дали имаме една основа, на която да стъпим. А ясно е, че човешките права са универсални. Те се прилагат във всички държави, за всяко лице на земята. Знаем обаче, че в действителност в много страни нямаме ясно разделение между църква и държава, нямаме ясно очертани институции в областта на човешките права, съответно няма и правна защита. Е, Въпросът е, значи, как ние тълкуваме човешките права? Защото в много страни просто няма структури, които да се борят за тези човешки права. Втория ми въпрос е следния. Когато става въпрос за човешки права, когато става въпрос за прилагане на, на санкции, когато искаме да спрем помощта, ако не за хората, то за правителствата, как да идентифицираме тогава тези асоциации на гражданското общество, с които можем да работим? Можем да работим само с НПО, които признават универсалните човешки права или нещо друго. Трябва да внимаваме е, с кого точно се ангажираме. Освен това, трябва да сме наясно за кои човешки права говорим. За тези на първото поколение, е, за второ поколение, за трето поколение човешки права говорим само за онези, които бяха определени от ОНЕ в самото начало или за човешки права по силата на е, международното право. Много различни нива има. И е, на четвърто място е, разбирането на понятието човешки права още не е съвсем е ясно в европейските политики. Например, политиката в областта на риболова. Тя като че ли обръща гръб на човешките права. Въобще не се отчита, например, правото на суверенитет по отношение на продоволствието на страните, правото на здравословен начин на хранене. Има много търговски споразумения, споразумения за инвестиции, в които има клаузи за развитие, съответно се включват и клаузи за човешки права, но е, като погледнем енергията, която се влага, за да се осъществи написаното в економическите клаузи на споразуменията и абсолютната липса на ентусиазъм, когато става въпрос за текста на клаузите за човешки права, е, виждаме, че става въпрос за, за, за огромно разминаване. Това, е, което е написано, трябва да се приложи на практика, общо взето. Благодаря. Давам думата на господин Качмарек. Много ви благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Много ми хареса това, което каза комисаря Пия Балкс за взаимодействието ни. Че ние не получаваме другите, не размахваме пръст, а сътрудничим, взаимодействаме с развиващите се страни. Допадна ми също казаното от представителя на Европейската служба за външни действия, когато говореше за интелигентните условия. Проблемът възниква обаче, когато имаме работа с страна, която не спазва а, правата на човека. Там няма нито взаимодействие, нито интелигентни условия. Чухме примери от а, господин Кашман, от председателката. Още един пример. През септември отбелязахме 10 годишната от а, хвърлянето в затвора на шведския журналист Давид, проведохме една среща, на която присъства и председателя на Европейския парламент. В Еритрея той е осъден на доживотен затвор. И Зададохме въпроса направо на еритрейците. Жив ли е господин Давид или не? Чухме е, много увъртания. Еритрея спазва всички споразумения, конвенции, но ние зададохме ясен и еднозначен въпрос. Жив ли е този човек или не? Господин Шмиц, когато бяхме, много се ядоса, изправи се и африканските ни партньори веднага го обвиниха, че е груп и че иска да излезе, защото не му изнася това, което е чул. Очевидно, инструментът за а, подпомагане трябва да се развива, но ако нямаме споразумение по един общ знаменател, ние сме безсилни, дори и да работим като партньори със страните от АКТБ. Ако не получаваме информация от другата страна, Еритрея не е, се ли нуждае от помощ? Естествено, че се нуждае. Но те харчат 25% от брутния си вътрешен продукт за оръжия. Държава, която пропилява собствените си средства за една въображаема етиопска заплаха срещу някое затънтено селце, иска да получава помощ от нас. 25% харчат, за да а, пазят някъде из пущинаците е, пет колиби и в същото време искат а, помощ от нас. Искаме отговор на въпроса. Жив ли е шведския гражданин или не? Благодаря, господин Качмарек. Заповядайте, госпожа Дарус. Благодаря много, госпожо председател. Аз също приветствам присъстващите тук представители на националните парламенти и особено някои а, приятели, с които заедно се борим за правата на човека в света. Госпожо председател, Спазването на правата на човека е символ на е, демокрация, на борба с корупцията и с голямо удоволствие чух комисара да казва, че а, не се, няма да се приема предоставането на диктатури, на тоталитарни режими, хумани, на хуманитарна помощ. Това е ангажимент, според мен, т.е. Е, продължение на дълги години, няма да поддържаме сътрудничество с диктаторските режими и как да кажем на народите, е, които търпят е, диктатура, че ние сме с тях и можем да им помогнем. Но, слава Богу, това е отминал етап. Що се отнася до помощта за развитие, това е нещо, различно. Не говорим тук за помощта при спешни случаи, за оцеляването на определено население, а хората, за да живеят, трябва и да се хранят и не може, разбира се, тази помощ да попадне в ръцете на тези, които ще използват с търговска цел, за да забогатеят но ние или ще очакваме демократизиране на процесите и след това ще предоставим хуманитарна помощ, така се казва, но на практика това няма как да се приложи, или предоставяме хуманитарна помощ, като осъзнаваме рисковете на корупцията, и риска да попадне в ръцете на корумпирани представители на режима. Или едновременно ще развиваме възпитанието на демокрация и предоставането на помощ. Мисля, че това третия вариант е най, би бил най-успешния. И ако няма обаче е, координирано мнение по отношение на помощта, е, сме изправени пред е, сериозни рискове. Е, говорихме за значението на координационен център, но искам да спомена още нещо. Не може да се предоставя помощ за развитие на държави, които само се въоръжават или произвеждат оръжия или атомно оръжие, за да бъда съвсем ясна. Ще дам пример с Етиопия дълго време се опитвахме да изпратим там хуманитарна помощ. А, Асмара беше бомбардирана от етиопски самолети. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Тонини. Е, благодаря, госпожо председател. Споделям прагматичния подход на комисаря и на Европейската служба за външна дейност. Този подход, е, обвързането с е, интелигентна за изискване за спазване на правата на човека. Смятам, че най-добрият начин е, да се спазват правата на човека е е, диалогът. И е за предпочитане да започнем дискусия колкото и трудно да е това с държава партньор, отколкото да преустановим отношенията с тази страна. Аз бих разграничил две равнища на нарушаване на правата на човека. От една страна стои сложният въпрос на прехода към демокрация. Знаем, че в много държави преходният период към демокрация е много дълъг период. Е, трябва да се проявява толерантност, е, е, зачитане и търпение, защото нито една държава в света не, не може да дава уроци на другите. А има и второ равнище. Има минимални изисквания за спазване на правата на човека. това са правата, залегнали в декларацията на ОНЕ. И не можем поне това минимално равнище да не бъде спазвано. И именно тук трябва много строго да упражняваме контрол. И имам един въпрос към Европейската служба за външна дейност. Как на практика бихме могли да упражняваме това интелигентно обвързване с спазването на човешки права. Нашият опит е следният. Стремим се да изготвим критерии. И когато трябва да ратифицираме двустранни споразумения между нашата страна и а, други а, страни, които са в е, зародиша на прилагането на правата на човека, ние прилагаме нови практики. Тоест, в момента на ратифициране на споразумението, е, ние оказваме натиск на правителството, искаме от правителството да се ангажира с е, предприемане на мерки за прекратяване на прилагането на споразумението, ако страната партньор сериозно наруши прилагането на правата на човека. Имахме такива, такъв опит на едно споразумение в сферата на киното с Китай и това споразумение дълго време беше блокирано в парламента, защото а, имахме сериозни проблеми с цензурата в Китай. И а, по а, нататък се деблокира тази ситуация. Беше въведена подобна клауза и в други две споразумения, които скоро ратифицирахме. Във военната област споразумение за сътрудничество с Марокко, наистина много деликатна тема особено като имаме предвид какво е положението в Северна Африка. Не е решен въпроса с сахарския народ и с, с Катар също по сходни съображения имахме споразумение с подобна клауза. Това по този начин е, можем е, да дадем да разберат правителствата, с които искаме да установим партньорство, че ние им протягаме ръка, но същевременно е, сме изключително взискателни по отношение на минималното равнище на зачитане на правата на човека. Председателката господин Табарес. Президент, eu substitui Благодаря. Аз а, замествам колегата в момента, тъй като а, той трябваше да отиде на едно гласуване днес след обед. Имам а, няколко коментара обаче, които а, ми бяха оставени. Чух а, представителя на комисията и представителя на службата за външна дейност. Забелязах, че така наречената интелигентна условност е фразата на деня. Интелигентни санкции, ако са необходими санкции. Естествено, че интелигентните санкции са по-добри, отколкото глупавите санкции. Това ново понятие ми харесва до известна степен. Проблема с модерните понятия обаче е, че те ни оставят с впечатлението, че Съюза се опитва да удовлетвори всички през цялото време. Някои казват, хуманитарната помощ не трябва да се дава в диктатури. Други казват, хуманитарната помощ никога не трябва да бъде компрометирана, независимо от условията. За мен има една липса на прозрачност от страна на комисията и службата за външна дейност и това ме притеснява. Говорим за нов свят, за нови лица, за нови актьори на сцената. Естествено, че комисията трябва да отчита нови контекст, новата ситуация, в която живеем. Европейския съюз преживява криза. Средствата, които отиват за помощ за развитие трябва да се изразходват така, че да се отчитат и е, човешките права. Гражданите също искат от Европейския съюз да бъде малко по-ясен по отношение на помощта за развитие, да, да, да разберат ясно къде отиват тези пари. Ние носим отговорност спрямо нашите дънакоплаци. Този елемент не беше споменат от представителя за външната дейност и този елемент според мен не се очита достатъчно добре в отношенията с трети страни. И в тази връзка, с оглед на всички тези модерни понятия, които чуваме в коларите в Брюксел, има нещо, което като че ли се забравя от колегите. Госпожа Байер от Австрийския парламент каза, че политиката в областта на риболова е в пълен разрез с нашата позиция в областта на човешките права. Аз ще ви дам и един друг а, пример. Има просто а, абсурди по отношение на начина по който реагирахме на арабската пролет. Не положихме никакви усилия за да се справим с проблема с бежанците от другата страна на Средиземно море. Ако погледнете как реагирахме по отношение на беженците от Балканския полуостров или е, това, което се случи с унгарските беженци през 1956 година, ще видите, че тогава действахме съвсем различно. Сега има много по-различно отношение от страна на Европейския съюз. Преди две години парламент е, прие един регламент, който обаче попадна в задънена улица в съвета. Така че нашата роля в Средиземно море, нашите политики са изключително важни в този регион. Това не трябва да се забравя. Нека да следим обаче какво става и в къщи в Европейския съюз. Трябва да положим максимални усилия, за да следим и за спазването на свободата на словото в Европейския съюз. Ако погледнем 27-те държави членки, и свободата на словото в тях. Има някои въпроси, които може да си зададем. Аз бях поръчал едно проучване, то обаче въобще е, не се започна. Оказва се натиск на комисията. не можем просто да кажем, че свободата на словото се ограничава само в южната част на Средиземно море. От другата страна на морето това не е така. И при нас има проблеми. Винаги се говори за принцип на субсидиарност, за отношение с трети страни. Нищо не се споменава обаче за проблемите в нашия собствен двор. Когато една страна се присъединява към Европейския съюз, имаме един куп изисквания за защита на човешките права, но в рамките на нашия съюз критериите са съвсем различни. И накрая, когато става въпрос за развитие и човешки права, нека да започнем да критикуваме и самите себе си. Нека да не учим другите как да се е, държат, при положение, че не сме изрядни, трябва да се получим ние един от друг. Е, трябва напълно е, внимателно да следим какво става тук вкъщи, преди да размахваме пръс. Благодаря. Думата има госпожа Келер. Още 6 души са заявили желание да се изкажат. Съгласна съм, че правата на човека трябва да бъдат в центъра на вниманието на Европейския съюз, но а, да не забравяме миналото, тясното сътрудничество а, с режима а, в Либия, през ума не ни е, е минавало е, да ограничаваме е, помощта за някои от най-големите износители на оръжие в света. Условията трябва да бъдат възприемани и могат да бъдат възприемани по различен начин, като шантаж, като желание за разширяване на контактите и с гражданското общество, Защото а, какво ще се получи? Отиваме в държавата и казваме, о, а, у вас няма свобода на печата, спираме помощта. Добре, но така ще лишим най-бедните от онова, което е жизнено важно за тях. Съгласна съм с казаното тук, че а, нашата а, политика и нашите действия трябва да будят доверие и вътре в Европейския съюз и вън от него. Чухме много примери, чухме за споразумението за рибарството с Марокко. Там дори становище не беше поискано за състоянието на правата на човека. И комисарят даде е, примери, е, които не говорят съвсем добре за нас когато поставяме условия, първо трябва да ги поставим към себе си. Трябва да имаме самовзискателност, преди да проявим взискателност към другите. Например, помощта трябва да е насочена действително към развитие, към селското стопанство, към социалния сектор, към а, подпомагане на най-бедните – преодоляване на измененията на климата, които осложняват и останалите проблеми. Сред условията трябва да бъде изпазване на ангажиментите от наша страна и начините на предоставяне на средства и размерите им. Има търговски спогодби, в които ние самите включваме клаузи, които водят до нарушаване на правата на човека – би трябвало да е точно обратното. Би трябвало да настояваме за търговски спогодби, е, в които партньорите ни задължително спазват правата на човека. Да си помислим за а, е, споразуменията с страни с нарушаване на правата на а, е, човека – В тях се говори най-общо за достъп до ресурси, но мисля, че австрийската колега съвсем ясно каза нещата. Благодаря ви сега, госпожа Моника Фезо. Obrigada. Um, е, е, este, este, este debate tem sido muito interessante. Um, eu, eu... Да, благодаря ви. Много интересна дискусия. Но искам да се спра на един въпрос, който иллюстрира как се действа в националните парламенти. В Португалия въпроса с конституционалността или по-скоро с изискването за спазване на това условие, с известно недоверие се гледа на този термин, защото се смята, че има ограничен обхват, така е в Португалия. Но на многостранни заседания, когато се говори за сътрудничество, Смятаме, че нито една държава няма право да се отклонява от спазването на правата на човека. А, искам да дам един пример за това как а, прилагаме добрите практики в тази сфера. Приехме стратегия, която се нарича Стратегия за сигурност и развитие. Тоест, сигурност без развитие е невъзможна и обратното. И е, опирайки се на тази перспектива, ние разработваме сътрудничеството в е, различни стратегически сфери. Четири министерства прилагат този интегриран подход. И въпросът, свързан с правата на човека, наистина е от е, основно значение е, развитието на правата на човека, на целите на хилядолетието. Това са принципи, които е, структурират е, стратегическите виждания в протокола. Но това, което искам да кажа е следното. Какво могат да донесат, да дадат на този дебат националните парламенти? защото всъщност сътрудничеството и сферите, в които се осъществява това, са международни сфери, така да се каже. И аз наистина се питам каква роля може да се придаде на националните парламенти. Благодаря ви много. Сега господин Юрген Клинке. Ähm, Благодаря. Уважаеми колеги, Бих искал да дам малко информация от Германия. Какво се прави там в момента? Реформираме нашата политика в областта на развитието. Опитваме се да я оптимизираме, да я направим по-ефикасна. Казваме, че 1 плюс 1 не трябва да е равно на 2, но на 3. Тоест да има допълнителна полза допълнителна стоеност. Съответно, нашите усилия спрямо страните партньорки са насочени всъщност само към 50 такива страни партньорки, а не към 120. Опитваме се да се концентрираме по някакъв начин, опитваме се да удвоим ресурсите, с които разполагаме, съответно ще има четворен ефект за тези страни партньорки. С други думи, смятаме, че може да окажем по-добро въздействие в а, някои страни, тъй като подкрепата е по-концентрирана. Тази пролет приехме нов а, документ, който се нарича Човешки права в а, германската политика за развитие. Там очертаваме основните политики и принципи, които ще следваме. Нека да кажа няколко думи за така наречената отрицателна условност. Страните, които не спазват човешките права, няма да бъдат обект на пряка бюджетна помощ или пряка помощ за държавните институции – на второ място, опитваме се да предотвратим влушаване в областта на човешките права. Например, Оганда беше спомената със смъртното наказание за хомосексуалисти или 6 години затвор за лица, които не отричат, не порицават подобни актове. Казахме на угандийците, че ако приемат подобно законодателство, ще премахнем паричната помощ за тяхната страна. Естествено, Оганда каза, че се намесваме неправомерно във вътрешните работи, но а, ние настояхме и в крайна сметка проектозакона закона беше оттеглен. Това е един много добър пример, според мен. В Мозамбик работим с 14 донори с цел да се справим с празнотите в функционирането на демократичната система в селските райони на тази страна. В самото начало пак ни отказаха онова, което искаме, но след като заплашихме да спрем помощта, общо взето хората промениха тона, с който разговаряха с нас, така че ако настояваме, постигаме онова, което искаме. Донорите за всяка една страна трябва да си сътрудничат в хоризонтален мащаб и във вертикален, да координират своите действия. Много е важно да координираме въобще работата си на европейско ниво. Има добри примери в тази връзка. Например, когато през 2008 година външните министри наложиха санкции на Кения, това беше нещо полезно, но комисията в същото време отпусна помощ за развитие от порядъка на няколко стотин милиона евро. Ето защо трябва да се сътрудничи по някакъв начин. Освен това, трябва да се определи е, точно ясно какво означават човешки права. Корупцията е друг проблем. Много трудно може да се определи какво означава корумпирано правителство, но нещо трябва да се направи, защото ако парите отиват в джобовете на корумпирания управляващ елит, то е, нищо няма да постигнем и няма да имаме и очи пред нашите данакоплаци. Трябва мултинационалните компании в нашите страни да разберат, че би трябвало човешките права да се защитават в развиващите се страни. Когато става въпрос за компании, които имат филиали, дъщерни дружества в тези страни, те чрез тях трябва да настояват за защитата на човешките права. Това е едно ефективно ниво за защита на човешките права. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Лангбилер. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на въпроса, повдигнат от госпожа Байер. Попитахте дали имаме някакво общо определение за правата на човека и за кое поколение права на човека говорим. Мисля, че не само спрямо партньорите ни, тук между нас, ние сме длъжни да направим нещо. Първата категория са гражданските свобода, свободи, на второ място економическите и социални. Знаете, че в Европа сме белязани много от студената война и от идеологиите. Ако се спрем на това, което се казва в декларацията, нещата са взаимно свързани, хората зависят едни от други, само така може да се създава общество, в което хората да живеят без страх. Не би трябвало да определяме иерархия на правата на човека. Третото поколение, правото на развитие, не е до край изведено. Няма кой знае какво, което да добавя към казаното, но ако има нарушение на правата на човека и то сериозни, като тези, които бяха посочени към хомосексуалните, трябва наистина да не ги допускаме. Освен това, трябва да е, работим с е, е, правителствата и големите религиозни организации, Тези организации на верска основа имат огромна роля в тези общества и бих трябвало да работим повече с тях. Госпожа Гомес има думата aqueles de nós que trabalhamos com... Много ви благодаря, госпожо председател. Тези, които работят в областта на правата на човека, много добре знаят, че ако няма добро управление, ако няма а, зачитане на правата на човека, няма демокрация, а това е тясно свързано и с корупцията. Проблемът е, е, че всички те като че ли се заобикалят и вместо тях се сипят а, е, клишета, условности, които а, е, в никакъв случай не подпомагат а, прехода към истинска демокрация. Редица правителства, а, а, които твърдят, че уж се стремят към демократизация, всъщност искат легитимиране на собствената си власт. Като на думи се придържат към демокрацията, се надяват да бъдат подпомагани и така да се стабилизират във властта. Така че като говорим за условия или за интелигентни условия, да не забравяме, че е, Европейския съюз и държавите членки много често нито са интелигентни, нито реално поставят условия. Напротив, има програма за а, подпомагане с бюджетни субсидии, а реалният резултат беше премахване на всякакви условия за отпускането на тази помощ. Раздаване на пари. Ако ме хвърлят затвора, моите права на човека са нарушени. Какво сложно има във всичко това? Ако бъда принуден да се изселя някъде другаде, защото ми отчуждават насилствено имота, но там се строи частен а, обект. Просто защото някой е платил един куп пари, пак са ми нарушени правата на човека. Някои Колеги тук попитаха какво ние в националните парламенти можем да направим. Трябва да кажа, че когато говорим за налагане на условия, особено внимание трябва да се обърне на отпускането на бюджетна помощ. На времето, когато се а, въведе тази схема, се каза, о, Европа трябва да внимава, защото тя се конкурира с Китай. Е, с какво се конкурирахме? За това, а, за по-добри стандарти в спазването на правата на човека или по търговски причини? Така, се стигна до а, аргументи, че това е неоколониализъм. Но така или иначе, нещата се изясниха. Не се конкурираме с Китай. Те са в един отбор, ние сме в друг. И ясно видяхме от арабската пролет, че трябва да променим правилата на играта си, трябва да бъдем интелигентни, трябва да поддържаме връзки с правителствата, но парите да отиват там, където е необходимо, в гражданското общество. Има а, страни, които работят ефикасно, ефективно, готови са да приемат а, условията, да ги изпълняват, но за тях няма пари. Има пари за онези, които ще получават по програмата за а, помощи от бюджета. Имаме многобройни примери. Чухме примера с шведския гражданин. Хвърлен в еритрейския затвор. Но това не е единственият пример. Етиопия не е просто която и да е африканска държава. Това е втората по големина африканска държава. Там е седалището на Африканския съюз – там имаме делегация на комисията, е, там имаме представителство на Европейския съюз. И всички си затваряме очите пред огромните нарушения на правата на човека. 2005 година, 2010 година. Положението е ужасяващо. Какво може да направи Европейския съюз? Една от целите ни е да се разрешават конфликтните ситуации, да се преодоляват. проблемът между Етиопия и Еритрея е проблем, защото не са определени държавните граници между тях. И ООН е дава същият пример. Председателката, моля ви спазвайте времето за изказване. Госпожа Гомеш какво се прави за младите анголци, хвалени в затвора и за всички останали? Благодаря много. Наистина, спазвайте е, времето за изказване, защото ощетявате колеги. Предпоследен господин Офито и след това господин Касмарек и ще преминем към втората част от днешния дебат. Благодаря. Поздравления за това, че организирахте това заседание по толкова важна тема помощите за развитие. Напълно сме съгласни с основния принцип, според е, който е необяснимо в държава, която нарушава правата на човека, да получава а, е, помощ за развитие. А, е, това са авторитарни, корумпирани режими в някои случаи. И тези средства всъщност, вместо да, помог... да подпомагат политиката за развитие, се използват за лични цели от диктаторите. Знаем също така, че колкото по-силна е една диктатура, толкова по-значими са проблемите с бедността в тази държава. И, е, но диктаторите не се интересуват от бедността, която, в която живее да, е, тяхното население. И ако не се предоставя хуманитарна помощ на диктаторските режими, тези, които плащат е, цената на тази политика, са обикновените хора. И се налага да обмислим тази ситуация. Дали не бихме могли да предоставим стимули за европейските фирми, така че те да работят за развитието в тези държави, да инвестират, да създават работни места, така че обществото, гражданите на тази страна да бъдат подпомогнати по този начин. Знаем, че Китай, например, с доста положителни резултати за своята економика прилага подобен принцип. Благодаря ви много. Благодаря много. Сега ще дам думата на господин Кашмарек, който ще ни прочете писмо от Полския парламент. Господин Кашмарек и след това ще прехвърля председателство. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, в Полша в неделя се проведоха парламентарни избори и е, съответно е, полските депутати не можаха да дойдат днес, но разполагам с е, писмо на председателя на Комисията по човешки права. Благодаря ви, казва се в писмото, за тази покана за този семинар свързан с условията, свързани с човешките права и развитието, поради провеждането на парламентарни избори в Полша, за съжаление не можах да се присъединя към вас. Като член на полския парламент искам да изразя своето убеждение, че темата, която се обсъжда днес е изключително важна и уместна. Принципа на условията е един от основните елементи в източното партньорство. Наскоро имаше среща на източното партньорство в Варшава. Ние в Польша се опитваме да положим максимални усилия, за да насърчаваме човешките права, особено на изток от нашите граници в Беларус. Аз мисля, че трябва да продължим да подкрепяме обществата, в които се нарушават човешки права и да подкрепяме неправителствените организации, защото неправителствените организации са тези, които, да се надяваме, ще изградят демократични институции в тези страни. По време на моите посещения в чужбина аз винаги подкрепям активисти за човешки права, които апелират за правилно и справедливо прилагане на принципа на обвързването с условия. Срещал съм се с казахстански опозиционни лидери, провеждал съм пресконференции в полския парламент по темата, виждал съм работници на нефтени платформи, е, които понякога са прибити до смърт. Е, всички подобни случаи трябва да се порицават строго и категорично. Поставянето на економически интерес пред човешките права не е правилният начин да се действа. По отношение на човешките права много може да се направи, особено когато става въпрос за отношенията ни с Китай – това е страна световен лидер, но не е когато става въпрос за зачитането на човешките права. Водейки е, преговори за присъединяване с е, Харватия, е, трябва да кажа, че се срещнах с един от харватските парламентаристи и засегнах въпроса за зверствата по време на войната на Балканския полуостров. Не трябва да забравяме миналото. Човешките права трябва да се поставят винаги в центъра на разговорите, да не отместваме поглед от тях, независимо какви са економическите интереси. И точно тук Европейската служба за външна дейност има много важна роля. Имаме мандат за спазване на човешките права и трябва на висок глас да кажем на правителствата, които не спазват демократичните принципи, че трябва да го правят. Трудно ще се приложи този принцип на условията, обвързаността с определени условия. Понякога вследствие на някаква криза, някаква катастрофа, когато хиляди хора са заплашени от глад и бедност, би трябвало по някакъв начин да се откажем от тези условия. И когато говорим за социалното въздействие на нашата помощ, също би трябвало понякога да преценяваме добре каква е ролята на условията. Благодаря за тази възможност за обмен на гледни точки, това е още една възможност за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти и се надявам, че ще мога да се срещна с колегите в бъдеще или в Брюксел, или в Варшава с уважение ръководителя на Комисията по човешки права Риш, е, Ришард Калиш. Искам да ви кажа, че господин Калиш, между другото, беше преизбран в, европейски, в полския парламент, така че ще може да е, го видите и за бъдеще. Благодаря. Е, Благодаря. Е, предайте благодарности на полските колеги. Разбираме защо не могат да бъдат тук. Сега аз поемам председателството и бих искала да приветствам членовете на националните парламенти от името на подкомитета по правата на човека. Това е първото ни съвместно заседание с парламентарната комисия по развитието, откакто влезе в сила договора от Лисабон. И общата ни тема е правата на човека и връзката им с развитието – Имахме срещи в Берлин и в Брюксел, посветени на тази тема. Там отбелязахме, че никак не е лесно да се изгради необходимата организационна структура, защото всеки парламент има своя правилник за дейността, свои форми на работа. Правата на човека в някои парламенти са към парламентарните комисии по външна политика, при, е, в други парламенти парламентарната комисия по развитието е, и така нататък. Но така или иначе, е, за всички, независимо от това в чий ресор попадат правата на човека, е ясно, че поставянето на условия за отпускането на помощ един въпрос, който можем да разгледаме в една дихотомия, ако мога така да се изразя. В първата част вече разгледахме, а сега вече трябва да видим какви средства имаме, за да утвърждаваме един правозащитен подход към нашата политика. Надявам се, че ще намерим отговорите на този въпрос. Вече споменахме и специфичното средство, с което разполагаме в областта на външните отношения с трети страни, когато подписваме договори с тях, можем да включим изрично клауза за спазване на правата на човека с възможност за демократичен контрол върху начина по който се зачитат или не се зачитат правата на човека с оглед на подписването на, две, е, на бъдещи споразумения. Имаме споразумението с Марокко и споразумението с Колумбия, които в момента е, се обсъждат от тази гледна точка. Много интересно ще бъде да чуем от колегите от националните парламенти как правозащитните изисквания се е, отразяват на дейността на агенциите за двустранна помощ, които те поддържат в своите страни. Има и аргументи понякога за това, че се проявява произвол, че има асиметрични отношения между донорите и бенефициентите, че има неефективност на помощта, че се прилага двоен аршин –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 Въпроса и за двете поддискусии е въпрос, който аз бих допълнила с една лека провокация. Условията за обвързаност с човешки права, включени в споразуменията, които сключваме, би трябвало да бъдат разглеждани не само в светлината на нашите отношения с трети страни, но и е, по отношение на това как зачитаме уважението е, на човешките права в държавите членки. Е, нека да кажа, че специалният докладчик в областта на храните и сигурността на продоволствията не успя да се договори с комисията във всички споразумения с трети страни да се съдържа клауза, според която тези споразумения трябва винаги да установяват правото на хората на храна. Комисията каза, ние не проявяваме интерес. Съответно, не само трябва да прекратяваме временно действието на споразумение, ако имаме нарушаване на човешките права, но и да гарантираме, че държавите членки не допринасят за нарушаването на човешки права. И е, търговските споразумения с трети страни са конкретен пример. Комисията миналата седмица направи едно предложение, според което страните, които искат да сключат е, споразумения за економическо партньорство с Съюза, но не са ги подписали или транспонирали, ще загубят достъп до европейските пазари. И това е добре. На тези страни трябва да се откаже достъп до европейските пазари, От друга страна, това ще доведе и до пускане на пазара на тези продукти на пазарите на съответните страни ще се гарантират храни за хората. От друга страна, обаче пък ще има нарушаване на параграф 208 от Бонското споразумение и така се стига до проблем. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Има време да поговорим малко по тези проблеми. В първия кръг на разискванията днес бях зададени няколко въпроса. Бихме искали да разберем как комисията и службата за външна дейност могат да направят нещо по повдигнатите проблеми. Не виждам тук някой на президиума да желая да се изкаже, но пък може би там сред другите колеги от залата. Благодаря много, госпожо председател. Нека да се представя първо. Жан Луивил и завеждам звено управление, демокрация, въпроси свързани с правата между мъжете и жените. Една първа бележка, ако ми позволите, не по сегашния дебат, но по всички изказвания до този момент. като завеждаш звено права на човека, разбира се, съм съгласен с всичко казано. Аз няма да споря бележките, които бяха направени. Но по въпроса за спаз... изискването за спазване на правата на човека, наистина дебата стои отворен. Мисля, че въпросът тук не е дали трябва или не трябва да има такива изисквания, а как ще се прилагат те кой ще ги прилага и как. Е, някои от зададените въпроси е, си ги задаваме и ние самите в комисията. Е, при прилагане на споразуменията за помощ и сътрудничество. Може би ще повторя някои елементи, изказани от господин Кашмарек, Донили, тези поне си отбелязах, по необходимия диалог. Не можем да си спестяваме с партньорите такъв диалог. Сега, дали ще е положителен и ще доведе до промени този диалог – или понякога ще бъде труден, или диалог на глухи, бих казал, не променя нещата. Ние не можем да налагаме нашата гледна точка на трети лица или страни. Това е, е изключително важно да се разбере. Не можем да преминем към санкции без да сме опитали диалога преди това с партньорите. Що се отнася до санкциите или до ограничителните мерки, може би по-добре би било така да ги наричаме, със сигурност това са трудни за прилагане мерки, т.е. или всичко или нищо, или блокираме и наказваме населението, прекъсвайки сътрудничеството, или не блокираме а, прилагането на договора и тогава се питаме как да продължим да сътрудничим. Един пример, може би, в Зимбабве в момента, както подчерта това и комисарят, се прилагат рестриктивни мерки или санкции, но нещата е, се променят, еволюират и от наша страна, и от е, е, страна на Зимбабве. В момента основно преразглеждаме ситуацията съвместно с, с властите, но правим това и с представителите на гражданското общество, защото именно с тях ние можем да започнем да градим бъдещото сътрудничество възстановено, сътрудничество с тази държава. И има и други подобни случаи. Не искам а, а, тези представители на националните парламенти, които присъстват днес тук, а, не искам те да си тръгват от тук а, с мисълта, че има две различни гледни точки на парламентите и а, на комисията. Комисията споделя същите идеи, същите цели, същите ценности. Не трябва да се опреква комисията, че не прилага санкции или мерки, а трябва да видим как заедно ще изградим система, която ще отчита по-добре, по-ефективно измерението права на човека. Чух бележки за връзката между това, което искаме отвън и това, което трябва ние да искаме, като пример, е, дадоха се примери със свободата на печата. Да, това е, е в центъра на дискусиите, но според мен не трябва да казваме а, е, нека а, да, да, да не се самообичуваме, а Нека да видим какви са нашите слабости и а, да провеждаме на тази основа по-успешно диалога с партньорите. И на последно място искам а, да а, спомена, че тези въпроси, които вие повдигнахте, ще бъдат обект на представенето от госпожа Аштън на първия, пълния преглед на правата по правата на човека. Не мога днес точно да ви кажа какво точно подготвя тя, но мисля, че този дебат ще се проведе. И този дебат и предложенията за бъдещите финансови перспективи, които ще направи комисията, ще поставят акцента на измерението права на човека. Разбира се, съветът, т.е. държавите членки и парламентът ще се произнесат дали има достатъчно е, изведени е, важни точки е, в, това, в този текст или не. Това искам да кажа от страна на комисията. За съжаление не съм от службата за външна дейност. Благодаря ви много, госпожо председател. Ich äh, danke Ihnen für die Ausführungen. Благодаря ви. Е, благодаря ви за вашето изказване. Подчертахте, че в парламента очакваме такъв текст е, за такъв преглед на всички инструменти, с които разполагат институциите, така че да работят по-ефективно. С нетърпение очакваме такъв документ. И радваме се, че госпожа Аштън се ангажира в тази посока. И като парламент искаме да участваме в дебата. И Искам да ви дам отговор на един въпрос. Не знам дали правилно съм ви разбрала. Но някои колеги в изказванията си казаха, че трябва да си направим самокритика, т.е. да погледнем с критичен поглед как ние спазваме човешките права. И според това, което чух от вас, е, ние не искаме да бъдем е, заложници, но когато е, знаем, че сме допуснали грешки и признаем това, това винаги е от полза. И когато разглеждаме допуснатите грешки в борбата с тероризма, например, и е, когато става дума за държава, в която мъченията са широко разпространени и нарушаването е, на човешките права, е, самокритиката може да бъде много полезна за нас е, по отношение на тази държава. Благодаря, госпожо председател, госпожа Декайзер. Е, моля да ми извините, че не участвах в първата част на дискусиите. Може би някои от нещата са казани вече, но правя тази оговорка. Искам да се спре на нещо като философия, която произлиза от тази дискусия за обвързването с спазването на човешките права, на предоставянето на помощ. Споменахте за Колумбия, например, но смятам, че с новите правомощия в сферата на външната търговия, например, предоставени от Лисабонския договор, имаме правото съвместно взимане на решения. Въпроса с правата на човека не стои толкова дали да подпишем или да не подпишем с тази държава, защото тя спорно прилага правата на човека или по-скоро е, бихме ли могли чрез е, по пътя на договорите, на споразуменията да е, доведем до промени в тази страна? Тоест, като лост за развитие и преобразуване на тази държава по преминаване към демокрация. И след това вече да можем евентуално да замразим споразумението. Тоест от самото подго... от самата подготовка на споразумението, след това подписването и мониторинга. А, не сме много далеч от подобна гледна точка, която не е бяло или черно, а все пак един процес, но по отношение на Колумбия знаем какви убийства се извършват там, проникването на, военната, на военните в властта и така нататък, този черен пейзаж. А през последните години и сега нещо беше направено и в крайна сметка а, остава а, да тежи и то, това споразумение, което все още не е изключено. Това е някаква крачка напред. А, трябват закони за синдикалното движение, за обещетяване на жертвите Е, особено е, при колективно, политическо, културно е, нищети и така нататък. Мога да ви изброя кое се е променило в законодателната сфера. Но какво правим сега? Гледаме дали това, което е гласувано, на практика ще се приложи. И може би в някакъв момент е, можем да си кажем, да, нещата вече са озрели и можем да дадем съгласието си за споразумението за свободна търговия. Но има ли в това споразумение включен механизъм за мониторинг? И това са въпроси, които задаваме на комисията. И а, когато отидем посещение в Колумбия, ще кажем, ние ще подпишем споразумението, но след като постигнете такъв и такъв напредък. А, това е само пример а, с Колумбия, добър пример, но има и други подобни. И в след влизането в сила на Лисабонския договор имаме нови отговорности и може би по този начин разполагаме с лост за осъществяване на промени трайно, свързани с прилагането, спазването на правата на човека, граждански, економически, социални. Има тук много обещаващи податки. И този аспект за изискване на спазването на човешките права ще има много по-оперативно значение, отколкото в миналото. Благодаря ви, госпожо председател. Uh, Благодаря на госпожа Декайзер. В списъка за изказване са се включили колеги от Европейския парламент, но моля ви, бихме искали да чуем и вас от националните парламенти. Имаше въпрос от госпожа Декайзер към комисията. Естествено ще дадем думата и на комисията. Просто бих искал да ви приканя да вземете думата. Например, аз е, бих искала да разбера дали на национално ниво вие имате споразумение с Колумбия и е, какво правите в е, подобен случай. Имаше конкретен въпрос по отношение на системата за наблюдение, в случай, че клаузата за човешки права е приета, когато става въпрос за колумбийското споразумение. Въпросът е към представителя на комисията отново. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с вас, що се отнася до признаването на допуснатите грешки. И при такъв диалог, наистина, ако някой не си признае грешките, това ще създаде трудности. Що се отнася до въпроса на госпожа Де Кайзер е, за този лост, тя много добре описа а, е, един такъв инструмент. Ставаше дума за търговско споразумение, но това може да се приложи и за инструмент е, за структурно или секторно подпомагане а, с изплащането на отделни траншове. Бюджетер, excusez ще е, и така, това, което е интересно, е и самия процес. Може да се опише първоначалното състояние много черно, може би, но чрез диалог да установим какви ще бъдат подходящите инструменти, които да служат за лост и да се подобри ситуацията. Комисарят също подчерта това, за съжаление, това не е нещо, което от днес за утре ще се промени, независимо от страната партньор. Но да кажем, ако не направите това и това, положението трябва радикално да се промени видимо, за да можем да сътрудничим с вас, иначе ще бъдете санкционирани. Казах това преди малко един от инструментите, които комисията използва е работата с гражданското общество, защото чрез вътрешен натиск на гражданското общество върху е, властта смятаме, че е, това ще има значителен е, резултат. За съжаление не съм запознат с поразумението с Колумбия. Мисля, че госпожа Декайзер е много по-информирана от мен. Но това е идеята. Що се отнася до механизма за наблюдение, проследяване, мониторинг, няма значение как се нарича, е, трябва комисията и е, работи в тази е, посока. Делегацията изготвя документ за постигнатите резултати в отделните е, държави. Сега инструменти могат да се разработят, да се види какви параметри ще се включат, е, кои сектори, какви конвенции трябва да се ратифицират. Е, но едно нещо е инструмента, друго какви изводи си правим от това. Благодаря ви, госпожо председател. Thank you. And now, Madam Keller, please. Благодаря, госпожа Келер. Um, I mean, that... Благодаря. Всички сме съгласни, че човешките права са важни не само в отношенията ни с трети страни, но и в нашите политики в рамките на Европейския съюз. Какво ни обягва обаче? Нямаме стабилни инструменти за наблюдение на изпълнението на практика е, на контрола върху е, човешките права. Би трябвало да има оценка на въздействието по отношение на човешките права. Няколко пъти тя е правена, но най-често не се прави за европейските политики. Например, когато става въпрос за споразумение за свободна търговия, за рибарство и така нататък, по отношение на общата селско-стопанска политика, например, която реформираме в момента, във всички тези области ще е добре да има оценка на въздействието, защото в момента това не се прави. Въздействието на нашите политики върху третите страни. По отношение на политиката ни в областта на научната дейност, какво ще стане, ако направим проучване за въздействието върху третите страни? Това ще е добре, би трябвало да го правим по-често. Какво ще е въздействието върху най-бедните хора, върху работниците и така нататък. Друг инструмент, който ще ни помогне много, според мен, е някакъв механизъм за отправяне на жалби. Например, може да има омбудсман или някаква друга институция, към която гражданите да се обръщат, когато смятат, че има нарушаване на човешките права. Сега такава институция няма. Може да се говори с НПО. НПО могат да говорят със своите партньори в Европейския съюз, да има някаква петиция, но няма стабилен механизъм за жалби. Освен това, трябва да създадем по-добра кохерентност между различните политики, защото много често нарушаването на човешките права се дължи на разминаване между различните политики. Например, споразумението за рибарство не отчита нуждите на населението в трети страни от храни. Това е само един пример. Ако направим нещо подобно, ще бъде това крачка напред и това е задача и на парламента, и на комисията. Самите ние като депутати в Европейския парламент можем да направим нещо, не само да правим резолюции за по-голяма яснота в нашите политики, имаме, например, постоянен докладчик по отношение на обвързаността и последователността между различните политики. Е, това не е края на пътя. Обаче ние сами можем да следим за това какво се случва с изпълнението на, на съответните клаузи. Така че искам да разбера какви са конкретните механизми в националните парламенти е, и в Европейския парламент и как може да укрепим тези механизми, за да може да се справяме по-добре. Всички сме съгласни, че човешките права са важни, но как следим за тяхното изпълнение, това вече е важният въпрос. Благодаря. Благодаря. Оглеждам се сега в залата. Има ли някой, който да желая да вземе думата? Ако не, е, не искам да ви принуждавам, естествено. Може би вече сме казали всичко, което има да се важда по най-важните въпроси. Може би е, политиците не трябва пък да говорят на празно. Аз научих много е, в хода на днешната среща. Е, комисията, както вече каза, ние в парламента вече сме анализирали ясно тази обвързаност с спазването на човешките права. Когато оформяме различните политики, е, трябва да се отчете и прегледа на е, инструментите, с които разполагаме за човешките права. Много проблемни са всички тези въпроси. Благодаря ви за конкретните примери, които дадохте. И е, предполагам, че скоро заедно с Комисията по развитие ще направим оценка на постигнатото на днешната ни среща. Това беше само едно първо заседание. Мисля, че то беше много полезно. На следващи заседания ще присъстват и други колеги, колеги от Полша, знаете, е, е, ще дойдат. Днеска ги нямаше поради парламентарните избори. Желая ви е, всичко е, най-добро. Желая на всички, които дойдох е, от своите страни, приятно пътуване към дома и приятен останал престой в Белгия. Благодаря.